Herr Kollege Buda. Председателят. Колега Буда. Сезонните и трансграничните работници са от изключително голямо значение за множество економически отрасли. По време на кризата с коронавируса ясно усетихме липсата им. Съществуването на някои предприятия дори бе поставено на карта. Факт е, че трансграничните и сезонни работници се намират в много тежко положение в някои държави. Изложени бяха на риск сигурността и живота им. Европейският съюз трябва да намери възможности за това приемащите такива работници държави да им предоставят достойни условия за настаняване, както и достойно възнаграждение. Следва също така да се гарантира и социална закрила за тези работници, така че да бъдат застраховани и срещу заболявания, като например по време на пандемия. Трябва също така да има възможност трансграничните и сезонни работници винаги да могат да реализират правата си, те не бива да бъдат експлуатирани. Благодаря на колегата Буда, госпожа Дура Ферандис. Е, Благодаря. Пандемията показа, че мобилността на трансграничните и сезонните работници не е същата мобилност, която имат гражданите на съответните страни, които ги приемат. Докато те обаче ни помагат да създаваме нужни продукти и услуги за всички. Те те продължиха да работят е, въпреки заплахата за тяхното здраве. Трябва да, да продължиме да търсиме какви са е, злоупотребите спрямо тези е, работници защото много, много, много, много, много често работодатели пращат свои пратеници, които, които отиват, събират е, работници в България, Румъния, Испания и след това ги водат да работят при почти робски условия в Нидерландия. Така че тези работници трябва да се радват на абсолютно същите права като другите, независимо граждани на коя държава са. Благодаря ви, думата на колегата Бруйне за една минута. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Приветствам инициативата да се приеме тази резолюция, посветена на трансграничните сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19. Не си даваме сметка за този проблем с кризата, но тя я засили правото на свободно движение не, е на работниците, е основно право на Европейския съюз, но не бива да води до неравнопоставеност между работници. За съжаление обаче, кризата с COVID-19 показа проблемите с а, този принцип, който трябва да спада всички държави членки. Ето защо настоявам за нужда да се гарантира адекватна социална закрила и адекватни условия на живота на сезонните работници. И накрая бих искала да ви обърна внимание колко е важна трудовата инспекция и бързото прилагане и адекватно прилагане на преразгледаната директива за командироването. Благодаря ви, госпожо Брине. По принцип, не давам думата на колеги, които отсъстваха, когато им давам време. Думата на господин Радашовски си беше сменил мястото, така че се направи изключение, но къде е той сега? Ето Имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Подкрепям предложението за резолюция за трансграничните и сезонните работници. Известно е, че сезонните работници са най-вече от по-социално слаби обществени прослойки. Това са предимно работници от трети страни или от страни от източна Европа. Известно е също така, че трудовите договори на тези работници са с ограничено действие във времето, че те работят за много, срещу много ниско възнаграждение и при лоши условия на труд. Трябва да обърнем внимание на всичко това и да работим за установяването на приемливи условия на труд за тези работници, които да са в съответствие с европейското законодателство. Трябва също така да мислим изпреварващо. Не бива да забравяме, че има мнозина в Париж или в Швеция, които някой ден ще се окажат в подобно положение. Може да им се наложи да работят в източна Европа. Трябва да има равнопоставеност и за тях. Господин Райл. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, в Германия има ново, ново огнище на корона и отново става въпрос за месопреработващо предприятие. Над 690 са зарадените, над 7000 са поставени под карантина. Голяма част от работещите в едно от най-големите мясопреработващи предприятия в Германия, от Румъния и България. Какво отговори ми се председателят на провинцията, която се намира това предприятие? Отговорен за разпространението не е условието, което които живеят тези хора, а е проблема, че те са се прибрали в родните си страни за, за дългият уикенд. Аз съм напълно ужасен от тези твърдения. Тези хора могат да бъдат обвинени в много неща, в условията, които работят, за това, че може би участват в дребна престъпност или други, но да се твърди, че те, защото са прибрали вкъщи, са, до, са донесли вируса. Това е срамно и аз се срамувам от подобни твърдения. Колегата Ранки има дома. Стотици нови случаи на заразени с коронавирус в месопреработвателно предприятие в Гютерсло. Единственото изказване, което хрумна на министър-председателя на Северен Рейн Вестфалия е, че са виновни българските и румънските работници. Извинете ме, но това не е вярно. Това е един добре известен ксенофобски наратив. Освен това, Армит Лашет по този начин сваля отговорността от себе си. В една обединена Европа министър-председателят на Северен Рейн Вестфалия трябва да мисли и за румънските и българските работници. Те често работят при недостойни условия, получават смешни възнаграждения, живеят в пренаселени обекти. Един министър-председател трябва да се погрижи за работниците, независимо от това от коя държава са. Бюрата по труда трябва да прилагат действащото трудово законодателство. Ако не направим всичко това, то няма да можем да повишим и стандартите. Трябва най-накрая да се сложи край на тази експлоатация. Госпожа Агилар. Благодаря, господин председател. Искам да започна това изказване, като призная голямата работа, която извършват сезонните работници в семеделието. В Испания не, не, не, не, можаха да, не, не можаха да не бъде събрана реколтата, просто защото много хора не можаха да дойдат да работят. Така че аз съм, съм, съм в ужас от това, че нашето правителство и всички вие се опитвате да, да кажете, че е, испанските производители са е, рубовладелци. Не можем да приемеме това обвинение, особено от, ед, от, ед, от едно правителство, което остави хиляди възрастни хора да умрат в старчески домове, без да им помогне, които не, не взяха най-елементарните мерки за сигурност. Така че, ако, ако то, ако и някой трябва да обвини някой, това е испанският народ, който трябва да обвини своето правителство. Благодаря ви. Агила. Благодаря ви, госпожо Агила. Думата има госпожа Гема за една минута. Благодаря, господин председател. Добре е известно, че мерките предприяти от държавите членки за ограничаване на и борба срещу разпространението на вируса доведоха до много тежки последици за трансграничните и сезонни работници в държавите, където са заети те. Изведнъж тези хора се озоваха без доход, без жилищно настаняване, без транспорт, без здравно обслужване. Искам да наблегна най-вече на сезонните работници в селското стопанство. Много често те биват буквално заробвани. За съжаление, това е много разпространено в моя избирателен район в Южна Италия. Мисля, че можем да приемем настоящото предложение за резолюция, тъй като то обръща внимание на тежките условия, при които работят трансграничните и сезонни работници. Искам и се съветът и комисията да работят за пълно прилагане на правата на тези работници и за борба срещу всякаква дискриминация. Необходими са също така и адекватни финансови средства, за да бъдат подпомогнати санкционираните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 господин председател, госпожо комисар. Свободното движение на работниците сред основните права в Европейския съюз, когато говорим за сезонните или за трансграничните работници, говорим все пак за хора, говорим за мъже и за жени, които имат семейства, които те издържат с заплатите си. Тези хора очакват от нас от от нас, европейските институции, да направим всичко възможно, за да ги защитим. И нашата роля днес е тук е да им кажем, че ги разбираме, че си даваме сметка за техните нужди и че искаме да ги защитим и да защитим техните работни места, че сме на тяхна страна, а не срещу тях. Това е послание, което днес трябва да отправи Европейския парламент към тях. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Фурмас. Думата има Господин Ангел, за една минута. Кризата на COVID-19 осветли много слабости на европейската система. Аз искам да, да, да, да, да приветствам а, това, че от една страна видяхме, че работодателите прекалено много а, експлуатират от, от друга страна, има слабости в социалната система. Всичко това го установихме. За, има много добро европейско законодателство, но няма добро приложение. Ние, социалистите, искаме много повече прозрачност и поощряваме е, комисията да проучи какви мерки са били наложени след затваряне на границите. Ние искаме да се направи анализ и като се надяваме, че това ще доведе до известни законодателни промени, които са необходими. Ние благодариме на НПО и на пар... социалните партньори, които много помогнаха на уязвимите работници по време на тази криза. Благодаря ви. Госпожа Билда. Благодаря ви, господин председател. Епидемията от COVID-19, както знаете, жестоко засегна економиката на континента ни. И а, в а, този контекст на економическа летаргия бих искала да си изкажа в защита на нашите млади хора. Колко много от тях няма да успеят да си намерят работа през лятото, за да могат да се издържат в самото част от годината. Колко студенти няма да успеят да си намерят стаж, за да завършат обучението си. Колко пък от тези, които ще успеят да се дипломират с месеци, дори години, няма да могат да намерят работа по специалността си. Колко от е, тях е, квалифицирани си мечтаят да напуснат континент и да намерят работа навън. А едновременно с това, вие очаквате от нас да зачитаме правата на чуждестранни работници, да пуснем хиляди е, мигранти, които да получат приоритет за работните места. Преди Европейския съюз и комисията да ни наложат отново тази непоносима доктрина, помислете първо за младите хора, за студентите, за новодипломираните, защото те ще напишат историята. Председателя прекъсва госпожа Билда. Думата има колегата Андерсен за една минута. 55 er годишен мъж от Румъния, който рухва в фабриката по време на работа. Защо? Звървял е Трябвало е да извърви 8 км до местоживеенето си, за да намери там лекар. Тук в Германия никой не го е защитил. Над 17 милиона европейци са трансгранични работници в селското стопанство, в областта на полагане на грижи Предоставят също така хигиенни услуги и други. Много от тях работят при много ниско заплащане, не ползват и добро медицинско обслужване. Трябва да се интересуваме от тях не само когато избухне епидемия от коронавирус в германските месопреработвателни предприятия. Срам е онова, което правят дружества като Тюнис. Трябва да използваме правомощията си на ниво Европейска комисия, за да работим в името на всички работници. Европейската комисия трябва да е по-активна в това отношение. Добре е, че с настоящата резолюция поставяме началото на мерки за подобряване положението на тези хора. Благодаря госпожа Залевска за една минута. Пане przewodniczący, колежанки и колеги, пан... Дами и господа, господин комисар, пандемията на COVID-19 хвърли светлина върху един проблем, който обсъждаме отдавна. Нещата се променят, но там, където бяхме свидетели на лоша ситуация, тя в момента е още по-ужасна и по-страшна. Ние, депутатите трябва да поемам ангажимента да работиме в тясно сътрудничество с държавите членки, защото държавите членки са онези, които трябва да извършат проверки над предприятията, които злоупотребяват с работниците. Е, надявам се, че немското председателство ще организира заседания на министри, които да бъдат посветени на, на тези проблеми и наистина да извадиме заключение от това, което се случва. Благодаря ви, думата има колегата Фалка. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, на 16 години изкарах добра оценка на изпита, след като семейството ми каза, че мога да имам ново колело, но за целта трябваше да замина в чужбина и да работя 20 дни като сезонен работник. Тогава въобще не се вълнувах от съображения като сигурността, когато работя, мислех си само за новото си колело. Днес обаче условията, в които живеят и в които работят сезонните работници в Европа е много по-различна. Отговорността на работодателите и на посредническите агенции трябва да бъде засилена, за да се спазят напълно правата на тези работници. Благодаря на докладчика, който е взел предвид нашите коментар има на коментарите на членовете на НП от Румъния. Благодаря ви и думата има господин Майорино за една минута. Пандемията оказа особено сериозно въздействие върху живота ни, но не всички бяха еднакво засегнати. Особено силно, жестоко засегнати бяха онези, които вече бяха маргинализирани в производствения сектор, въпреки че са от огромно значение за него. Положението, в което се намират по-настоящем трансграничните и сезонни работници, най-вече в селското стопанство, е повече от ужасяващо. Те биват експлуатирани, не им се заплаща достатъчно, не се защитава и здравето им. Много често това са невидими роби, например в областта на селското стопанство. За това трябва да дадем по-силен, по-бърз, по-своевременен отговор. Принципът на равнопоставеността и на равния достъп до труд, закрепен в някои европейски директиви, трябва да залегне и в националното законодателство. Необходим е сериозен, ефикасен контрол, както върху материалните условия, при които живеят и работят тези хора, както и по отношение на подизпълнението. Гарантирането на правата правата на тези хора означава и слагането на край на социалния дъмпинг. Председателят прекъсва оратора. Благодаря на колегата Майорино. За една минута госпожа Конте. трябва да се вслушаме, да се вслушаме в гласа на трансграничните и сезонните работници. Не бива да се прави опит да се озакони положението на незаконните мигранти, така както бе направено в Италия. Ако искаме да откликнем сериозно на потребностите на производствения ни сектор, трябва да отдадем приоритет на многото граждани, които загубиха работата си заради кризата. Например, чрез системата на тъй наречените ваучери с цел озаконяване на сезонния труд. Имам предвид най-вече онези, които работят само през определени сезони. Например, по морските курорти, както и всички онези, които работят в туристическия отрасъл. Сервитьори, хора предоставящи хигиенни услуги, спасители по плажовете и други. Всички тези хора трябва да имат достойни и узаконени условия на труд в отделните държави членки. Това е единствената конкретна перспектива за излизане от кризата. Господин господин Сагарц. Уважаеми господин председател, уважаеми членове. Господин председател, скъпи колеги, кризата от COVID-19 беше наистина едно огромно предизвикателство за сезонните и трансграничните работници. Аз съм от регион, който има специфични правила. Аз съм от един регион в Австрия, регион, който дълго беше ем, економически заспал. В момента се радваме на много повече движение, на присъствие на работещи от чужбина, включително и в здравния сектор. Така че ние трябва да докажем на трансграничните работници и сезонните, че ние разчитаме на тях, че ние е, сме им благодарни е, те ни помогнаха много по време на тази криза и ние сега трябва да им изпратиме един ясен знак. Господин Нагреско. Драж колеги, реализара резултат. Уважаеми Уважаема госпожо, господин комисар, уважаеми колеги, Проекторезолюцията е важна стъпка, за да се гарантира по-добри условия на труд на сезионните работници. Това е ясен признак, че не сме готови да търпим съвременно робство. И това искаме да го кажем много ясно и на държавите членки. Има много сериозни проблеми с нарушаване на социалното право и трудовото право в държавите членки. В някои е, държави, като Румъния, например, бяха поставени под въпроса много. Е, аспекти от живота. И за нас е много важно да реагираме на тези мерки. Може да видите пред мен петицията с многобройните подписи, които събрахме, но проблемите все още не са решени. Трябва да си дам сметка какво очакват от нас хората. Хората очакват от нас да се намесваме всеки път, когато се нарушават правата им. Именно това се служи с е, е, румънските сезонни работници. Благодаря ви, господин Негреско. Думата има колегата Сардоне за една минута. Грация, президенте! Благодаря, господин председател. Обсъждаме сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19. Обсъждаме управлението на границите. Но нека си кажем истината. Нека си кажем какво се случва в Италия. По време на кризата хиляди незаконни мигранти дебаркираха по крайбрежието ни. Не сработи чак толкова добре управлението на границите. Бяха направени несъразмерни предложения за управлението на кризата. за управлението на кризата се предприемаха специални мерки на момента, което доведе до увеличаването на броя на незаконните мигранти. Едва ли не изградихме един прекрасен санаториум с оправданието, че се борим срещу кризата, за сметка на множеството италианци, които останаха без работа. И това говори за провал, както от страна на Европа, така и от страна на Италия. Господин Луткен за една минута. Президент. Благодаря, господин председател. Кризата показа необходимостта от сезонните работници за доставяне на хранителни продукти в Европа. Ние сме им благодарни и разбира се трябва да се вземат мерки, за, за тях, за, за да може да се поддържа като цяло земеделския сектор в а, моя регион, който е трансграничен. Е, регион трябва да се предприемат мерки, за да се е, улесни живота на тези хора в случай на криза. Може ли трябва да има нещо като европейски паспорт за трансгранични работници, като по този начин ще се улесни и техния живот, и живота, може би, и на работодателите? Така че и е, също така трябва да се даде един паспорт с пет звезди на здравните работници, които прекосяват е, границите, за да подпомогна здравната система на друга страна. Е Благодаря ви. Думата има господин Кохот за една минута. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, вече се изказаха тук в тази зала за това колко е важно да се защитят правата на сезионните и трансгранични работници. Ще гласуваме една много важна резолюция, посветена на тях, на правата на сезионните и трансгранични работници. Между другото, аз бях е, един от тях в продължение на 5 години. Това е добра стъпка, стъпка в правилната насока. Сега те трябва да бъде последвана от конкретни действия, както от страна на Европейския, така и от страна на държавните шенки, както законодателни, така и незаконодателни и преди всичко да се предостави ключова информация. По време на кризата липсваше тази информация. За да помогна на сезонните работници от моят регион Силезия, аз трябваше да отворя информационен център в моя собствен кабинет, защото компетентните органи не бяха в да го направят. Обществените власти трябва да предоставят ам, вярна, осъвременена и цялостна информация. Това е човешко право. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кохот. С това приключва изказванията на депутатите. Думата има комисаря Шмидт. Господин председател, дами и госпожа депутати, днес след обед обсъдихме една важна тема. Една тема, която е основна за градежа на европейската сграда. Става дума за е, сезонните и трансгранични работници, които са е, голям кост за европейската економика, но които се сблъскват и с много проблеми. В, в момента на кризата усетихме, че в е, свободата на предвижването, което е основна наша ценност, основно постижение, има и много слабости и недопустими неща. Този дебат ще ни помогне да решиме колкото може по-бързо и по-ефективно тези е, проблеми. Смятам, че отменянето на директивата за е, командированите не е най-доброто решение не в юридически са проблемите. Проблемите са от неприлагането на разпоредбите на тази директива. Няма достатъчно проверки, няма достатъчно контрол. Това е призив към всички, към работодателите, към държавите членки. Прилагайте законодателство. Е, спазвайте европейските принципи. Ако това стане, ще сме направили крачка напред и ще сме направили крачка напред към достоинството на тези работници. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа депутати, в заключение нека препотвърдя подкрепата на съвета за трансграничните и сезонните работници. Условията за тази подкрепа трябва да са обвързани с безопасни условия на труд, социална закрила и равно третиране. Държавите членки са готови да продължат обсъждането на тези въпроси с Европейския парламент и с Европейската комисия в търсене на най-добрите решения за огромните предизвикателства, пред които сме изправени във връзка с кризата с COVID-19. Председателят, благодаря, госпожо министър. Това, доколкото разбираме, последното ви изказване като представител на Харватското председателство. Благодаря ви за най-редовното ви участие. Желая ви всичко най-добро. Надявам се да продължаваме да се виждаме от време на време. Благодаря. Закривам заседанието. Гласуването ще се състои утре. Сега прекъсваме работа до 18.15 часа.